Nous pouvons ouvrir notre réunion de commission. И така днес можем да започнем с заседанието на Комисията по регионално развитие. Желая на всички ви добре, пожелавам при вас всички ви с добре дошли. Надявам се да сте успели да си починете през лятната вакансия и че сте в пълна форма за втората част на днешната година, която ще бъде отрешаващо значение, тъй като през нея ще трябва да приключим с всички странни преговори, свързани с политиката на сближаване. За днешното ни заседание ви предлагам, ако нямате нищо против, да започнем с точка 9 от дневния ред, за да дадем възможност на съдокладчиците да ни представят работният доклад, тъй като Констанс Арел, един от нашите съдокладчици, трябва да вземе участие в друго заседание. Така че, ако нямате нищо против, можем да започнем с приемането на дневния ред с току-що съобщените изменения. Бих искал също така да ви помоля да одобрим протокола от 6 юли 2020 година, който е на разположение на интернет страницата ни и ви предлагам, както винаги, ако няма възражение, да сметнем протоколът за одобрен. И така, незабавно започваме с точка 9 от днешното заседание, свързано с регламента за общите, общо приложимите разпоредби. Знаете, че това е съществен документ от изключително важен, който е в помощта на нашата комисия. Новият регламент за 2021-2027 година беше предложен на Европейската комисия през 2018 година и след месеци на усилен труд в рамките на нашата комисия през март 2009 година нашата ком... парламента прие своята позиция на първо четене по това досие и тази позиция представлява и мандатът за преговори на нашия екип

през януари 2020 година Европейската комисия взе решение за промяна на законодателното си предложение, за да вземе предвид новият фонд за справедлив преход и да го включи в приложеното поле на регламента за общо приложимите разпоредби. След това през месец май по искане на нашата комисия и в контекста на пандемията от COVID-19 се включи и възможността за предприемане на извънредни мерки. За докладчика, за докладчиците за регламента с общо приложимите разпоредби предлагат работен документ, с който сте изготвя новата позиция на Европейския парламент по новото предложение за преговореният мандат за регламента, който отговаря на, на решението взето на седанието на координаторите в нашата комисия, като решението беше одобрено на заседание с докладчиците в сянка на различните групи. И така, незабавно, давам думата, ако искат, разбира се, на нашите двама докладчици, за да ни представят документа. Андрей Новаков. тук ли е? Ще му дам незабавно думата, след което ще дам думата и на госпожа Констанце Крел, за да направи своите коментари, ако има такива, разбира се. Там думата на Андрей Новаков. Но той гледа още не се е включил, така че дам думата на Констанс Крайла. Äh, Много ви благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги. Жалко е, че продължаваме да заседаваме е, в е, такъв онлайн формат. Надявах се да им дойде промяна след лятната е, вакансия, но както виждате, този вид работа се се е наложила и постига нужните резултати. Успяхме да постигнем споразумения по, по предложените изменения по регламента с общите разпоредби на, на заседанието с докладчите в Сянка. В крайна сметка пред, приехме по-голямата част измененията, предложени от Европейската комисия и заедно с докладчите в Сянка обсъдихме това предложение. Нямаше никакви противоречия. и направихме всичко възможно в, в, в случай на извънни обстоятелства да можем да започнем а, възможно най-бързо структуриран диалог с Европейската комисия, но, но тази механизъм може да се използва само при извънредни обстоятелства, за да се премахнат всички бюрократични е, пречки. И така разполагаме с този работен документ, който ще се използва като основа за тристранните преговори. Това е което аз имах да, да, имам да кажа по въпроса. Надявам се комисията да подкрепи нашето предложение, както го направиха вече докладчите в Сянка. Още веднъж много ви благодаря и още веднъж бих искал да се възползвам от тази възможност, за да благодаря за невероятната работа, която свършиха секретарията, политическите съветници и нашите сътрудничести в рамките на програмата REACT EU, която ще гласуваме днес на заседанието на нашата комисия. Тя ни даде възможност, тяхната работа ни даде даде възможност изобщо се стигне до това гласуване, за което много официално бих искала да благодаря на всички участници и от името на докладчите в Сянка и на тях искам да благодаря, защото свършихме отлична работа по време на лятната вакансия на практика имахме само едно заседание, с докладчите в сянка, след което продължихме с размяна на писмени мнения, обсъждахме и с останалите засегнати комисия по React EU и се надявам днес да гласуваме това предложение. Още веднъж много ви благодаря, господин председател. Мерси боку, и аз благодаря на Костанце Крел, благодаря и за благодарност, като отправихте към служителите ни и аз бих искал да, си, да е се възползвам тази възможност, за да ви, позов... да ви поздравя за тази отлична работа, която свършихте, особено в по време на лятната вакансия и по програмата React EU. Има ли други колеги, които да искат да вземат думата? Pas de demande de parole. Но. Не виждам такива. Добре, Андрей Новаков все още не се е присъединил към заседанието. В такъв случай можем да сметнем с това, че дебатът е приключил и при, преминаваме към процедурата за дистанционно гласуване, тъй като става въпрос за процедура за съгласие за подкрепен на политически доклад. Ще гласуваме с едно единно гласуване по целият документ и дистанционното гласуване ще се осъществи с системата и вод резултатите ще получите по електронната поща. Гласуването ще започне в 13 часа 45 минути и ще приключи в 14 часа и 45 минути, а окончателното гласуване ще започне в 15 часа и 15 минути и ще приключи в 16 часа и 15 минути. И така, сега се връщаме към първоначално проведения дневен ред и преминаваме към точка четвърта, а именно предложение за решение на съвета за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху традиционния ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион. Това предложение засяга следващата програмна рамка за периода 2021-2027 година. Всички тези предложения, както знаете, се основават на член 349 от договора за постигането на Европейския съюз, който дава възможност за изключения от договорите на Европейския съюз за най-отдалечените региони, за да се компенсира по този начин факта, че са толкова отдалечени и са из, а, изправени пред толкова много трудности. Първото предложение, което ще разгледаме днес, е свързано с Рома, напитката ром, който се произвежда в най-отдалечените френски региони. Предложението не е ново. Това изключение съществува под различни форми от 1923 година насам и по този начин частично компенсира по-високите производствени разходи в най-отдалечените региони. Направеното предложение дава възможност на френските власти да намалят ставките на акциза и социалните вноски за Рома, който се провежда в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, когато тези продукти, алкохолни продукти се продават на територията на континентална Франция, като може косвените данъци да не надвишават 50% от стандартният френски акциз. Като това предложение се оправдава с економическите трудности, пряко свързани с географското разположение на тези региони и аз подкрепям а, това предложение, тъй като то напълно съв... съвпада на изискванията, заложени в член 349. В качеството си на докладчик и след като се а, консултира с а, координаторите, предлагам, както винаги сме правили до сега за този вид досиета, регламентът да бъде разгледан съгласно член 52, параграф 1 от правилника за дейността на парламента, или казано с други думи, да се използва опростената процедура за приемане без внасяне на изменения. Проекто докладът ви беше предразпространен и преди да преминем към тази процедура, бих искала да попитам някой иска ли да вземе думата. Не виждам такива. Някои от участниците участващите дистанционно колеги искат ли да вземат думата? Не. В такъв случай ви питам най-официално, има ли възражения за, срещу приемането на този доклад по простената процедура? Не. При това положение докладът се приема, за което ви благодаря. И така можем да преминем незабавно към точка 5 Става дума за второто подобно решение. Става дума за данъка А и ЕМ на Канарските острови. Целта е да се даде възможност за, за цялостно или частично освобождаване от данък за внос на продукти на Канарските острови за продукти, които се произвеждат на място. Това изключение съществува от 2002 година на сами. Целта е да се компенсират по-високите производствени разходи за местните производители, свързани с отдалечеността на Канарските Канарските острови, като по този начин не може да се надхвърля 150 милиона евро годишно тази отбивка и не може да надхвърля 15% от цената на продукта. Това искане отново се оправдава с факт, че става въпрос за мярка с много ограничено приложено поле и е пряко свързано с естествените пречки и ограничения на производителната дейност на Канарските острови. Освен това, това предложение предложение, съгласно анализът на правното Европейския парламент, напълно спазва член 349 от договора за функционирането на Европейския съюз. В качеството си на докладчик и след като се посъветвах с координаторите, сега още веднъж ви предлагам и този регламент да бъде разгледан съгласно член 52 параграф 1 а именно да го приемем съгласно опростената процедура без внасяне на изменения. Проекто докладът ви беше изпратен. Някой иска ли да вземе думата? Не виждам желаящи тук в залата. Няма желаящи и от дистанционно участващите. В такъв случай ви моля, ви питам официално има ли възражения срещу предложението да се приеме този документ с опустената процедура? Не виждам възражения нито сред присъщите в залата, нито сред участниците от разстояние. При това положение доклада се смята за прият, за което ви благодаря. Продължаваме с още един доклад. Днешният съдъбът е посветен на най-отдалечените региони. Той засяга отвъдморските е, френски територии и прилагането на данък от Кладамер. Както знаете, този данък се прилага върху продажбите на стоки в най-отдалечените френски региони. Добре познаваме този данък тук в нашата комисия по регионално развитие. Те дава възможност да се прилага по-малка данъчна ставка за някои продукти, произведени в най-отдалечените региони с насърчаване на местното производство. Франските власти поискаха по обновяване на изключението за периода 2021-2027 година. Но не беше възможно да се проведат всички нужни оценки поради епидемията от COVID-19. Ето защо Европейската комисия предлага настоящият е, режим, който изтича на 31 декември 2021 година да бъде удължен с 6 месеца, за да могат е, френските власти да разполагат с нужното време, което да им позволи да, да приключат успешно всички нужни проверки, след което отново Европейски парламент трябва да се произнесе по изключението до година. От удължаването на това изключение от нормалните данъчни ставки отново се оправдава с много ограниченото приложено поле и напълно спазва разпоредбите на член 349 на договор с функционирането на Европейския съюз. Така че от си на докладчик и след като се консултирах с координаторите отново ви предлагам и този регламент да бъде разгледан съгласно член 50 втори параграф първи, а именно съгласно процедурата по, простен, по простената процедура без внасяне на изменения. Проекто докладът ви беше изпратен. Някой иска ли да вземе думата тук в залата или от след дистанционно участващите? Не виждам искания за изказвания. В такъв случай ви питам официално има ли възражение срещу приемането на регламента по последната процедура? Не виждам възражения. С това докладът се приема. И така. Преминаваме към гласуването съгласно процедурата за дистанционно гласуване. Припомням ви, че правилата са същите като правилата, които се прилагаха преди лятната вакансия. В комисията Реги ще гласуваме три текста. Единият е много важен, свързан е с React EU, а останалите са не по-малко важни, засягат новата помишна стратегия за Европа и регламента за общо приложимите разпоредби. И така преминаваме към гласуването, като ще гласуваме в два етапа. Първо започваме с гласуване на измененията по двете първи досиета React EU и новата помишна стратегия, след което ще на втория етап ще гласуваме окончателно и трите изменения. Гласуването на измененията е отворено до 14.45 минути. След това секретарята ще ни осведоми по електронната почта, кои изменения са прияти и кои са отхвърлени. След това в 5, от 15 часа и 15 минути до, 4, до 16 часа и 15 минути ще гласуваме окончателно, след което секретарята отново ще ни осведоми с електронната почта за окончателните резултати. Вудави. Имайте предвид, че при всяко гласуване вие трябва сами да пуснете своя глас, като използвате приложението iVote и също така да изпратите подписаната бюлетина на секретарията. Единствено членовете на комисията и евентуално техните посочени заместници от политическите групи могат да гласуват до изтичането на срока. Същевременно секретариатът ме помоли да подчертая следното. Много е важно всеки депутат да изпрати своята бюлетина с резултата от гласуване в формат PDF и подписан. В противен случай гласът не може да бъде считан за валиден. Също така Изпратения PDF трябва да постъпи в електронната поща на секретарията преди приключването на гласуването в 14 часа и 45 минути. Много ви моля да имайте предвид, че подписа трябва да се положи на екрана или чрез сканиране. Останалата информация вече е е, ви е предоставена чрез електронното съобщение, изпратено от секретарията. Не виждам смисъл да повтарям всичко, но сега ще преминем към краткото представяне на текста и на гласуването. ще говорим за React EU. Със сигурност това е едно от най-важните предложения за момента, което не търпи отлагане, защото това са 55 милиарда евро за възстановяване след епидемията, включително и за текущата финансова година. Ние трябва да работим с ускорени темпове по тази тема. Съдокладчиците са представили своя проект за доклад още през юли. Измененията бяха преведени през лятото. Всичко беше направено в един много кратък срок. Бих искал да благодаря както го направи и Констанц Крел, на екипа на секретарията за положения труд. Искам обаче да поздравя и докладчиците Андрей Новаков и Констанц Крел за отличната им работа. По време на преговорите, които ще трябва да протекат доста бързо, ние имаме някои доста сериозни проблеми, тъй като знаем, че държавните ръководители решиха, че няма да се внасят промени в многогодишната финансова рамка 21 до 27 година, което означава, че Реакт ЕЮ ще загуби първите 5 милиарда за 2020 година. Съветът като чили на този етап не иска да променя а, своята стратегия. Ние знаем обаче, че триалогът ще трябва да започне и да се заеме именно с този проблем. Европейският парламент не може да приеме разпоредби, които противоречат на решението на съвета. Необходимо е да имаме тези 2,5 милиарда в плюс за React EU. Нашата комисия ще следва развитието на преговорите много внимателно. Освен това ще изпратим писма до председателите, съответно на парламента и съвета, защото това е политически проблем и също така бюджетен проблем. Сега бих искал да дам думата на Констант Скрел като съдокладчи, която е при нас. Заповядайте. Мисля, че Констанц Крел участва дистанционно, но е вярно, че тя беше казала, че трябва да присъства и на друго заседание. Може би и е трудно да вземе участие, затова ще дам думата на Андрей Новаков, другият съдокладчик, ако участва. Андрей, не е пала. Андрей не е тук, но ние вече сме провели своите обсъждания по тази тема, едни много задълбочени разисквания, така че сме готови за гласуването този следобед. Сега можем да преминем към осма точка, новата индустриална стратегия за Европа. Комисията също днес ще гласува своето становище по доклада по собствена инициатива на комисия ИТРЕ за една нова стратегия, дългосрочна за индустриалното бъдеще на Европа. Нашия доклад и госпожа Пенкова отговаря за това предложение. 125 изменения бяха представени в рамките на срока. Докладчикът и докладчиците в сянка се споразумяха за 13 изменения, които са компромис. Госпожо Пенкова, желаете ли думата преди гласуването? Госпожо Пенкова, желаете ли думата? Не. Следователно ще преминем към гласуването по доклада. Гласуването е обявено и е в ход. Има ли нещо по точка разни, което членовете на комисията искат да обсъдят? Няма. Следователно, Ние наистина работихме доста бързо днес. Всичко това проработи много добре. Нека кажа, че следващото на ни заседание е на 24 септември в Брюксел 13.45 до 15.45 след което има заседание на координаторите, на което ще вземем важни решения, включително и за продължаване на преговорите с съвета в контекста на германското председателство с оглед на последните решения на Европейския съвет. Благодаря ви за присъствието. Ще помоля координаторите да останат е, за началото на заседанието, което започва в 14 часа и 45 минути. Благодаря ви.